<coughs> Oh, Добре. Малко кантина хралупа, ама нищо. Мисля, че 5 минути стигат. Няма да наказваме добрите ученици. И за това предлагам да започнем. Тъй като няма специални възражения срещу дневния ред, той е прият. Няма специални съобщения от името на председателката. Тя ви моли да извините за отсъствието й. Можем да пристъпим незабавно към първата точка от дневния ред, а именно да разгледаме предложението, което изменя фактура, директивата за управление на безопасността на пътната инфраструктури. Незабавно даваме думата на госпожа Аюто, която е докладчица по това предложение. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които присъстват. Всички знаем, че понеделник следобед не е, е идеалния часови слот за нас, но нека все пак започнем. Искам да ви кажа ясно, че текста представлява пътна карта, която трябваше да се ускори чувствително. Надявам се е, това ускорение да се запази, тъй като наближаваме края на мандата ни. Така че е, общият ни интерес е да приключим работата по това ново досие, по тези нови стандарти за безопасност, за да можем да отговорим на изискванията за безопасност на нашите инфраструктури. Това отговаря и на цифрата, която Евростат ни предава ежегодно. годно. По общите съображения, целите е, за безопасност на движението по пътищата не се постигат така бързо, както в миналото, поради различни причини. С други думи, е, спешно трябва да се измени директивата, по този начин е, ще постигнем напредък в е, подобряването на безопасността на пътните инфраструктури в Европейския съюз, като подобрим едновременно с това и управлението във всяка държава членка. Е, първоначалното предложение на Европейската комисия беше добро, беше разширено приложното поле. В него бяха включени както магистралите, така и националните пътища, които се финансират с европейски фондове. Приложихме проактивен подход, за да преценим риска, като едновременно с това е, разполагаме и с, с изчисления, които се разглеждат като реактивни подобряването на инфраструктурата, подобряването на всички пътни знаци и маркировки, които са обект на по-голяма опасност, трябва да се подобри. Пътните знаци, били те вертикални или хоризонтални, трябва да се подобрят. Трябва да има минимални изисквания за свързаност на е, всички е, оборудвания, които се намират е, в автомобилите. Но трябва да разширим различни елементи на предложението. Поради това през следващите седмици възнамерявам да предложа някои изменения. Нека се спрем първо на приложното поле на директивата. Самото заглавие може да се окаже подвеждащо. Оставаме с впечатление, че става въпрос за доста повърхностна безопасност на движението. Самото заглавие не е достатъчно убедително. Говорим за всички стандарти и за всички процедури за проверка, за да се подобри сигурността на водачите. Е, но, ако трябва да говорим за стабилност на инфраструктурите, в предложението няма нищо особено. А според мен тази стабилност е от ключово значение. Е, забелязахме това при изключително тежките събития, които станаха напоследък в Италия. Е, тъй като е, въпросът за стабилността не е взет под внимание, искам в предложението е, да се включи по-доброто, по-добрия контрол на инфраструктура, в частност мостовете и тунелите, като се използват новаторски технологии. Нещо друго, което разглеждам като приоритет – определенето на слабите звена, а именно пешеходците и колоездачите. Тяхната е, безопасност трябва да се подобри, да се даде е, възможност да се преценяват е, пътищата според мрежите, на които принадлежат. Всички участници в движението трябва да се ползват с по-голяма безопасност. За целта трябва да създадем система за доброволни сигнали. По този начин ще оценява наличния риск, ще се чуят жалбите на участниците в движението, с какви препятствия пред какви препятствия са изправени автомобилите, за да се предотвратяват катастрофите. С други думи, е, трябва да има достъп на информация онлайн. Това е накратко синтеза на моя текст. Изцяло съм на ваше разположение за изменения. Председателя, благодаря госпожо Аюто. Госпожа Шмидт отсъства. Господин Дели, искате да се изкажете ли? Вие сте единствения представител на Европейската народна партия. Yeah. Uh, uh, uh... Благодаря, господин председател. Току-що ме помоли асистента на госпожа Шмидт е, да заема нейното място. Тя не успя да дойде на време и аз ще прочета това, което имам. Сега ще чета като говорител по новините. Извинете. Когато говорим за целта на досието, смятам, че всички сме съгласни, че всеки трябва да направи необходимото, за да се намалят смъртните случаи по нашите пътища. Безопасността на пътищата през Европейския съюз значително се е подобрила през последните десетилетия и благодарение на дейността на Европейския съюз. Между 2001 и 2010 година смъртните случаи в Европейския съюз спада с 43% и с още 19% между 2010 и 2016 година. Въпреки въпреки това, само през 2016 година 25 620 души са загубили живота си на пътищата на Европейския съюз. Друг въпрос – субдиарност и отговорност. Споделянето на общата цел не означава непременно, че Европейския съюз трябва да бъде упълномощен да прави всичко, защото човешките същества ще продължат да правят грешки. Ето защо споделената отговорност на всички партньори трябва да направят необходимото, за да няма сериозни и фатални увреждания. И колкото и е, сложни да са нашите насоки, и колкото сложни сравнени да са те, е, е, така както е, определени официални лица в Брюксел ще има хора, които ще продължават да бъдат пияни, изморени или ще си гледат GSM-а зад вулана. Ето защо няма значение кой е, пише правила, след като хората не ги спазват. Като Европейска народна партия ние не виждаме необходимостта от разширение на обхвата на регламента, защото само 8% от е, нараненията стават е, в мрежата TNT, защото е, много често не се взимат предвид пешеходците. На магистралите винаги е имало висока скорост. Това е най-бързият начин за транспорт. Ако искаме да няма смъртни случаи, трябва да насърчаваме хората да е, се движат по магистралите, а не по второстепенни пътища, за да не плащат е, е, такси. На трето място, новите технологии. Тъй като ние сме против разширението на обхвата на директивата, Европейската народна партия е за сътрудничество и хармонизирането на пътните знаци и маркировки, за да се ускори въвеждането на коли и камиони без водачи. Ако искаме да създадем системата 3+, ще спасим много повече човешки животи, т.е. да направим всичко необходимо, за да създаем подходящи стандарти. Но автомобилите Автомобилите без водачи ще могат е, да се движат безопасно, само ако условията са унифицирани има е, дори неща, които изобщо не би трябвало да бъдат на пътя. Има обстоятелства, които могат пряко да се отрязят на пътните знаци и маркировки, така че отговорността е, за безопасността на автомобилите без водачи няма да се понесе от тези, които ръководят тези автомобили без водачи. Председателя благодаря. А, за социалистите и демократите никой няма. А, господин Демас Макер. Благодаря. Господин председател, колеги, благодаря на Даниела Аюто, докладчица по този доклад. Аз е, ще се спра само на някои общи наблюдения. Най-важното е, че е, съдържанието е достатъчно добре насочено. Разбира се, че безопасността е, на пътните инфраструктури е много важна за всички нас, особено за моята група. Можем да се радваме, че броя на смъртните случаи през последните десетилетия постоянно намалява. Въпреки това, аз смятам, че е, е, през последните години тъпчем на едно място. Трябва много да внимаваме, да е, си зададем въпроса как можем да подобрим тази ситуация. Съгласна съм с докладчицата, че трябва инфраструктурата да се приспособи към последните събития, Примерно новите технологии, които непрекъснато се появяват, новите видове автомобили, е, както и е, самото естество на участниците в движението. Това се променя. Трябва да има по-добър мониторинг, по-добра поддръжка на автомобилите, да има практическо подобрение на нашите пътища. И аз мисля, че ние не обръщаме достатъчно внимание на участниците в движението, които са в неравностойно положение. Ние трябва обаче да се борим срещу призрака на свръхрегулирането. Има географски и климатични различия между страните и регионите. Това предполага различни изисквания. Пътните знаци и маркировки много често отговарят на различна ситуация, на различен риск и на различни неща. Трябва да не забравяме това. Аз мисля, че можем да се спрем и е, на е, мрежата TNT, на големите артерии, на е, основните транспортни връзки. Нека постигнем необходимото в тази област, преди да правим нещо друго. Ще изпратя изменения е, е, нека не забравяме, че е, всеки загубен живот на пътищата е огромна човешка трагедия. Нека тя стане равна на нула. Председателя, давам думата на представителя на либералите. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на колегата Матиас той ме помоли да, иска, да ви запозна с неговото мнение. Приветствам предложението на комисията по директивата. Подкрепям целта на предложението, за да има все по-малко убити и ранени по пътищата на Европейския съюз, особено като се имат предвид потребителите в неравностойно положение. Качеството на нашите инфраструктури е ключово значение за подобряване на безопасността, за да се създадат и системи за свързване на транспортните системи. Подкрепям е, предложението на Европейската комисия да разшири обхвата отвъд ТНТ. Това ще се отрази благоприятно на безопасността на движението, но разширението на обхвата, както предлага директива, э, э, докладчица, отрицателно ще се отрази на пропорционалността на директивата. Затова трябва да се въздържим от разширение на обхвата на директивата, а по-скоро да направим оценка на въздействието, както предлага и докладчицата. И накрая, много е важно да няма бюрократично бреме за държавите членки, да се избегне при покриването, например при оценката на пътищата, какви са резултатите по безопасността и изобщо резултатите. Подкрепим инициативата за подобряване на новите технологии Очаквам да работим в сътрудничество. Председателя, благодаря госпожо Местер. Мисля, че е, няма други желащи да се изкажат от името на политическите групи. Добре. А, извинете. Да. Да. До... Извинете. Искам само да задам един въпрос. Не можах задълбочено да се запозная с предложението, но каква е връзката между пътната инфраструктура и обучението на водачите? Защото от всичко, с което разполагаме, става ясно, че човешката грешка е много по-важна в автомобилния транспорт, отколкото проблемите с инфраструктурата. Това включено ли е в е, бъдещите дискусии? Или казвам нещо, което не е относимо по тази точка от дневния ред? Председателя, това ще взема място в дискусията, но все пак доклада е съсредоточен върху инфраструктурата, но има връзка между естеството на инфраструктурата и възможността да се избегнат грешки. Темите са свързани първо говорим за безопасност и после инфраструктури, които допринасят за безопасността. Но не засягаме проблема с управлението. Да, ще ви дам думата накрая. В заключение, госпожа Юто също ще може да каже още нещо. Ако нямате нищо против, ще дам думата на представителката на Европейската комисия. Слушаме ви. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, първо ви благодаря за подкрепата от все сърце на нашата цел драстично да намалим броя на смъртните случаи на сериозните наранявания на пътищата в Европейския съюз трябва да имаме предвид е, откъде сме тръгнали, къде се намираме в момента, но днес повече от 25 000 човека загиват ежегодно. Това е 17 на ден. Е, така че ние подкрепяме е, всички унези, за които близките страдат. Ето защо е спешно вашата комисия Тран да работи по това досие. Тук искаме да има нула смъртни случаи, нула наранявания на пътищата в Европейския съюз до 2050 година. Ние прилагаме подход на сигурна система, като разбира се имаме предвид автомобилите, участниците в движението, основно водачите, но не само те. И на трето място пътната инфраструктура пакета за мобилност, изложен от комисията през май 2018 година, е, излага холистичен подход и е, ние се отнасяме към всички фактори, които определят безопасността. Инфраструктурата е един от предметите на предложението. Е, една трета от всички катастрофи, при които има смъртни случай, инфраструктурата изиграва някаква роля. Ето защо правим предложение е, за промяна на директивата по четири елемента, които променяме първо подобряване на прозрачността и последващото наблюдение е, на процедурите по контрола на инфраструктурата. Директивата вече добре се прилага, но имаме твърде малко познание и видимост е, за какви действия се предприемат след различните процедури които са на лице днес. Им искаме да променим това. Искаме да има проактивна процедура за карта на цялата инфраструктура. Трябва да действаме проактивно. Не е необходимо да е, станат происшествия по пътищата. Първо да направим преценка. На трето място разширение на обхвата на законодателството от ТНТ към всички национални пътища и на последно място изискванията за пътни знаци и маркировка. Искам да се спра на двете точки, на които вие се спряхте. Радваме се да чуем, че има подкрепа във връзка с пътните знаци и маркировки. Според нас това е изключително важно, като се има предвид развитието на автоматична и самостоятелна мобилност. Днес вече има различни нива на автономност. Технологиите помагат на водача. Например, помощта за придържане към определена линия или маркировките от високо качество – по този начин се помага на водача да избегне происшествията. С висока автоматизация се смятаме, че през следващото десетилетие това ще бъде една от най-важните области, където ще се възползваме от напредъка на технологията. Нещо друго, което неколкократно беше казано, е да отидем отвъд TNT е, искаме да се придържаме към основните артерии, към националните пътища, да не стигаме на по-низки нива на пътища. Но не всички магистрали в момента са част от мрежата TNT. Ние искаме основно мрежата TNT, която е на лице в момента, да бъде най-безопасната част от мрежите около, тя покрива около 4% от всички пътища в Европейския съюз. Там стават 8% от смъртните случаи. Ако се съгласим да разширим директивата към всички магистрали и национални пътища, може да стигнем 15%, една пета от мрежата, но е, ще се занимаем с около 40% от смъртните случаи. Някой смята, че ако разширим мрежата, ще се стигне до много голяма разлика в безопасността на движението. Искам да благодаря на докладчицата. Вашия проект доклад ни направи много голямо удоволствие. Там се засилват елементи от предложението на комисията. Например, е, засилване на европейските действия по пътните знаци и маркировки – прави се и преценка кога трябва да се прави хармонизация на тези знаци и маркировки като следваща стъпка. Имаме предвид и прозрачността, и информацията на гражданите, както и възможността за тези, които използват пътищата, е, да се чуе тяхното мнение. Идеите са интересни и очакваме е, да ги разработим в подробности. Но има едно, на което искам да привлека вниманието ви, е, а именно, а и, и госпожа Юто също го спомена, задължението за държавите членки във връзка с, а, а, а, изискванията за поддръжка на мостове и тунели. По този начин ще се предотвратят значителни происшествия. Това е увеличение на настоящия обхват на директивата. Трябва да имаме предвид различната отговорност, която се понася на национално ниво. С удоволствие ще говорим с вас, за да преценим как да постигнем тази цел. Благодаря ви за чудесното сътрудничество. Председателя, благодаря. И сега давам думата на нашата докладчица, госпожа Юто, за заключение. Благодаря много, уважаеми колеги. Благодаря и на представителката на комисията. Господин Ван де Камп, не съм сигурна дали зададохте въпроса към мен или направихте по-скоро коментар. Важен е наистина човешкият фактор, защото именно той е един от най-големите виновници за катастрофите. Човешката грешка обаче попада извън обхвата на директивата. Директивата разглежда по-скоро пътната инфраструктура, всичко, което е свързано с безопасността, но се отнася до нея. Иначе е ясно, че водачът трябва да отчита обстоятелствата. Човешката грешка трудно се поддава на определение. Ето защо тук са разгледани други фактори – Самата аз трябва да кажа, че се отнасях положително към предложението на комисията, но смятам, че инфраструктурата трябва да се разгледа в по-голяма дълбочина. Разбира се, ние не искаме да натоварваме държавите членки прекомерно, но те трябва да изиграят своята роля, така че да се намалят броя на катастрофите и злополуките. Много ви благодаря, имаме много изменения, но мисля, че ще се справим на време. Благодаря. 25 октомври, 12 часа, това е срокът за измененията. Както виждате, вече сме напред във времето. <laughs> Колкото по-бързо работим, толкова по-бързо ще приключим. Защо не и в 4,5? Виждам, че Кристин е, е вече на линия. Тя е нашия докладчик. Става дума е, за предложението за регламент което е, е за Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Госпожа Кристин Рево Далон Бонфуа, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имаме около стотина предложения е, за изменения по този доклад. Разглеждат се регионалния фонд и кохезионния фонд. Принципно трябва да кажа, че е важно за нас да обърнем по-голямо внимание на елемента кохезия. Аз съм убедена след първото заседание на докладчиците в Сянка, то премина много добре, че ние ще стигнем до един добър компромис. По тематичните концентрации трябва да кажа, че аз съм обърнала внимание на това, което искаха депутатите. Някои от тях – искаха да има нови елементи, докато други просто предпочитаха да не се променя текста на комисията, а по-скоро да има занижение. След като изслушах техните коментари и направих своите, мисля, че можем да стигнем до добър компромис. По цел едно по-интелигентна Европа нещо, което е свързано с ИКТ сектора, е важно наистина да се направят промени, както и по цел четвърта, една по-социална Европа. Първия, първата размяна на мнения премина много добре. Следващата седмица в Страсбург ние отново ще се срещнем и мисля, че ще стигнем до добри идеи. Благодаря. Наистина много оптимистично изказване. Не знам дали някой иска да вземе думата от НП или други колеги. Заповядайте, господин председател. Аз имам удоволствието отново да се изкажа като заместник на колегата Монтеро в този случай. Ще прочета това, което ми е оставила – няколко елемента. Кохезионната политика в Европейския съюз е много важна като инвестиции. Имаме предложенията за 21 до 26 година от съвета. Това може да доведе до разделение в Европа. На второ място постепенна конвергенция на най-слабо развитите региони. Виждаме че основната цел на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд е да се намалят разликите в Европа. Следователно е много важно да подкрепяме инвестициите в летищата, особено за най-отдалечените региони. Това отговаря на член 349 от договора. Това са 9 такива региона, които поради своята регионална и социална специфика заслужават специални мерки по структурните фондове. Настоящото законодателство трябва също така да продължи да подкрепя и предприятията. Не бива да се забравя, че 8 от 9 региона, които споменах, са островни. Също така, тематичните концентрации за най-отдалечените региони в точка трета не бива да се прилага, защото кохезията ще бъде реалност единствено ако Съюзът подкрепи най-слабо развитите региони. На четвърто място държавите, които се ползват от ФРР и Кохезионния фонд, трябва да имат по-голяма гъвкавост при тематичните концентрации – цел 1 и 2. Гъвкавостта означава гъвкавост при разпределението на средствата, насочване на фондовете там, където те са най-необходими. Необходимо е да се работи по всички цели, определени в политиките и на всички нива на управление. Пета и последна точка по отношение на приложението на ФФР по член 4 и Кохезионния фонд по член 5. Трябва да има подкрепа за летишната инфраструктура и свързаните съоръжения – ние сме се съгласили вече по общия подход и съдържанието. Следвата среща предстои в Страсбург. Благодаря. Благодаря ви, господин Дели. Мисля, че никой друг не иска думата в момента. Алде, Гезине. Благодаря, господин председател. Пак съм аз. В този случай се изказвам от името на колегата Теличка. Господин Теличка иска да благодари на госпожа докладчика. Извинява се, че няма как да присъства. До голяма степен споделя целите на докладчика. Ето защо и не е предложил много изменения. Той подкрепя предложението на докладчика да се включат цели, свързани с транспорта. Същевременно транспортът се споменава само по цел 3, докато цел 2 е чист енергиен преход. Повечето от нас се застъпват за екологична мобилност. Следователно, ние сме загрижени, защото устойчивия транспорт не е включен като приоритет. Господин Теличка има няколко изменения по наблюдението и оценката на програмите. Очаква обсъждането на докладчиците в Сянка. По една точка той не е съгласен. Това беше разгледано на последното заседание на докладчиците в Сянка а именно възможността чрез ФРР и Кохезионния фонд да се купува подвижен състав. Господин Теличка не може да подкрепи един такъв компромис. Благодаря. Euh, Благодаря. За зелените? Никой. Госпожо Аюто? Не. Гуе? Никой. Комисията? Нима? А, имаме някой. От името на комисията заповядайте. Благодаря, господин председател. Три кратки бележки във връзка с проектостановището. Много благодаря за това проектостановище. На първо място по отношение на съдържанието, предлагано от комисията, член 2 по конкретните цели и член 4 приложно поле, трябва да кажа, че нашето намерение беше да се получим от случилото се с периода 2014 до 2020 година. Искахме описанието на целите да е максимално кратко, за да има от една страна достатъчна гъвкавост на ниво програмиране и от друга страна да се избегне случилото се в периода 2014 до 2020 година – когато започнахме да получаваме едни твърде дълги описателни списъци вместо конкретни цели. На второ място Това, което сме се опитали да постигнем с тематичната концентрация. Доста се говори за това, дали тя трябва да се прилага на национално ниво или на регионално ниво, както е по-настоящем. От гледна точка на комисията ще кажа, че при тематична концентрация на национално ниво вие давате по-голяма гъвкавост на регионалното ниво, защото тогава не всеки регион ще трябва да спазва едни и същи проценти. Следователно, като предлагаме националното ниво за тематичните концентрации, ние даваме възможност за по-големи вариации при регионите в зависимост от техните нужди. На второ място при тематичната концентрация. Искам да подчертая, че основното за нас са най-важните приоритети на Европейския съюз, а именно климат и иновации. Разбира се, имаше и други предложения, но за да можем да имаме максимални ползи от разходването на европейски средства, ние се концентрираме върху климата и иновациите. И накрая, от гледна точка на последователността и приоритетите на ЕС, за нас е, е важен смисъла на член 6 и привеждането в съответствие при изключенията на член 6 или тъй наречените отрицателни приоритети – това е подход базиран на политиките, например при отпадъците, при широколентовия интернет. Ние стъпваме върху наученото от предишния опит, така че изключването на летишната инфраструктура е свързано с отрицателен опит в миналото. Мога да цитирам и доклада на Сметната палата от преди 2-3 години – за нас беше важно да бъдем последователни за периода след 2020 година. Много благодаря на комисията. Мисля, че и вие поискахте думата. Не знам дали това е обичайно, но мога да ви я дам. Благодаря, господин председател. Бих искала да повторя, че аз съм повече от съгласна с предложенията на госпожа докладчика. Аз също смятам, че би трябвало да се насочим към регионалното ниво по-скоро, а не националното, особено като знаем каква е действителността в Европа. Големи разлики между държавите членки и големи разлики между регионите в държавите членки. Следователно, ние трябва да откликнем на това многообразие. А що се отнася до транспорта? Ще кажа, че не съм съгласна да бъдат наказани регионалните летища. Трябва да се водим от реалността. Има зони, които не са пряко свързани с останалите територии. И ако не го отчетем, това означава, че ние няма да отчетем и тази реалност. Няма да имаме тази система, която свързва цялата територия, а ще се насочим само към зоните, които и без друго имат много голям трафик. За мен това е особено важно, особено при по-отдалечените региони. Не е задължително те да бъдат най-отдалечени, но има по-отдалечени места, които също имат нужда от услуги, от растеж, от туристи. Затова наистина ние трябва да се водим от това, което казва Сметната палата, да няма изкривявания – но можем да развиваме екологичен транспорт, както това е направено с някои по-отдалечени зони и наистина им позволи да създадат много добри економически резултати, като туризма вече е третата най-важна дейност за економиката. Благодаря, давам ви думата за отговор. Благодаря. Докладчиците в Сянка от Зелените и от Гуе не присъстваха, но така или иначе вече беше казано, че ние проведохме добра размяна на мнения и с представители на тези групи. Ясно е и отказаното от колегите. За Европейския парламент е много важно да се подчертае че регионите би трябвало да могат пряко да реагират на направените предложения, не да се търси една система за гъвкавост, наложена на национално ниво. Ние работим с регионите, работим и с предложенията на Комитета на регионите на Европейския съюз. Следователно трябва да продължим в същия дух – ще спомена и най-отдалечените региони. Със сигурност трябва да поставим ударението там, да им помагаме, да ги насърчаваме всячески и при развитието на транспорта. А за подвижния състав би трябвало той да бъде включен, защото много често регионите имат нужда от закупуване на такъв подвижен състав – и е напълно нормално той да бъде включен в приоритетите на европейския дневен ред. Мисля, че заседанието на докладчиците в Сянка следващата седмица ще стигне до заключение, ще бъде много амбициозно. Много е важно да се помогне на регионите по отношение на транспорта, особено най-отдалечените. Исках да спомена и летишната инфраструктура. Тук аргументът е същия не трябва да изключваме тази инфраструктура, трябва да помагаме чрез тази инфраструктура именно на отдалечените региони. а не да се помага на друг вид структури, зад които всъщност стоят организации извън Европейския съюз. Много благодаря. Гласуване в комисия на 15 ноември. Като работата трябва до тогава да е приключила. Ние приключихме по-рано, но господин, господинът от Сметната палата е тук. Може би можем да разгледаме точката малко по-рано. Имаме представенето на специалния доклад на тема Високоскоростен железопътен превоз – Donc je remercie euh, monsieur Благодаря господин Херикс. Той представя Европейската сметна палата и ще говори за тяхното проучване на рентабилността и ефективността на високоскоростния железопътен превод. Давам ви думата. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, също като високоскоростните железници и ние сме тук преди началния час за представенето ни и вече можем да го направим. Ще ви представя накратко доклада ни за високоскоростната ЖП мрежа. Ще представя най-важните ни констатации. Разбира се, аз и ръководилия одита господин Тион ще отговорим с удоволствие на въпросите ви. Защо извършихме този одит? Имаше големи рискове във връзка с доброто финансово управление, най-вече по отношение на рентабилността, ефикасността и ефективността. Що се отнася до рентабилността, имаше високи разходи на километър отсечка високоскоростен ЖП път. Това бе една от констатацията ни. Освен това, поредица проекти бяха надвишени, разходите късно бяха въведени в експлоатация. Ефикасността им бе ограничена, тъй като не бяха постигнати целите. Например, целите за екологосъобразност или за отнемане от натовареността на конвенционалната мрежа. Освен тези рискове и използването на европейски средства през аудитирания период също бе от голямо значение. Европейският съюз е инвестирал близо 23,7 милиарда евро в изграждането на високоскоростни ЖП отсечки. Освен това са били инвестирани 4,4 милиарда в системи за управление на движението по тези високоскоростни ЖП отсечки. По-голямата част от тези средства, от 62%, са били управлявани на принципа на споделеното управление. Виждате тук горе в дясно разпределението им по държави членки. Испания, например, според тази графика, е ползвала почти половината от тези средства и по-точно 47,3%, което съответства на над 11 милиарда евро. След извършването на всички тези инвестиции в Испания е била изградена втората по големина високоскоростна ЖП мрежа в света. Първи в класацията е Китай какво разгледахме в извадката си. Аудитирахме 10 високоскоростни ЖП отсечки, освен това аудитирахме и 4 презгранични връзки, както и 30 са финансирани от Европейския съюз проекти за периода 2000-2013 година. Направихме одит на над 5000 км, т.е. на над 50% от вече изградените или изграждани високоскоростни ЖП отсечки. Виждате тук на картата зелените зони. Това са държавите, в които извършихме одита. Става дума за Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия и Португалия. На тези 6 държави се падат 84% от средствата, съфинансирани от Европейския съюз през одитирания период. Сега ще премина към констатациите ни. Първата се отнася до стратегическото планиране и вземането на решения. Установихме, че няма реалистичен дългосрочен план от страна на Европейския съюз. Или по-точно има такъв план, но той не се основава на надежден анализ. Смятаме поради това, че планираното от комисията отрояване на дължината на отсечките, така че те да достигнат над 30 000 км през 2030 година е непостижима цел. Нито Европейската комисия, нито европейските координатори разполагат с законовите инструменти и правомощия при вземането на решения, що се отнася до презграничните проекти с, а, за да гарантират и действително изграждането от страна на държавите членки на договорените отсечки. Какво проистича от това? Резултатът е, че няма на ЖП мрежа в Европейския съюз, а както констатираме в доклада си, мрежата е разпокъсана, отсечките се планират по-отделно от държавите членки на национално равнище. Това води до недостатъчно достатъчно добри международни връзки. Общо европейската добавена полза е ниска. Ниска е общата добавена полза по съфинансираните от Европейския съюз отсечки. Нека ви дам два примера за това. Единият се отнася до отсечката Мюнхен-Верона, която обхваща по-голямата част от тунела Бренер. Тук са поставени различни приоритети при изграждането. Предвидени са също така и различни планови графици в държавите членки. И това води до отсечки с занижен капацитет по цялото протежение на коридора. Такива отсечки ще има поне до 2040 година. Тоест, докато се амортизират действително високите инвестиции, ще мине поне половин век. До 2020 година в Австрия и Италия ще са инвестирани 1,8 милиарда от средства на Европейския съюз. Друг пример е връзка между Португалия и Испания. Става дума за високоскоростна ЖП връзка между Мадрид и Лисабон. Средствата от европейския бюджет възлизат на 430 и 6 милиона евро. Това бе сумата към момента на одита. През 2016-2017 бе започнала строителната работа на Португал, от португалска страна, а от испанска страна дейността по изграждането бе преустановена на около 6 км от границата, т.е. няма презгранична високоскоростна ЖП връзка между Португалия и Испания. Подобни примери показват, че не е изградена цялостна мрежа, че се изграждат отделни национални отсечки. С какви препоръки излизаме във връзка с това? Може би ще ви е интересно да ги чуете. Предложихме на Европейската комисия да изготви реалистичен и осъществим дългосрочен план, като постави акцента най-вече върху презграничните отсечки. Комисията, освен това, трябва да преразгледа регламента за трансграничните европейски мрежи. Освен това, трябва да се наложи и за изграждането на високоскоростни ЖП отсечки в коридорите по основната мрежа. Още нещо, заедно с държавите членки трябва да се договорят по-силни инструменти за изпълнение, така че задълженията по регламента за трансевропейските транспортни мрежи да се ускори. Мисля, че трябва да се подобри нормативната база. Вече сме получили първите предложения, които според мен са добри. Продължавам с подготовката за изпълнение на проектите и тук установихме недостатъци. Установихме, например, че не се правят достатъчно добри оценки на действителната потребност от високоскоростни ЖП отсечки в държавите членки. С други думи, решенията за изграждане на такива отсечки, които се вземат в държавите членки, се основават често на политически съображения, а не на адекватен анализ на разходите и ползите. Това води до неефикасно разходване на средствата. За жалост, едно такова неефикасно изразходване не е изключение, а по-скоро обичайна практика, както установихме. Стига се и до забавения при изграждането, при 5 от общо 10 аудитирани отсечки забавенето е повече от 10 години. Най-дългото забавене е било 18 години. Става дума за отсечката Милано-Венеция. Надвишени са разходите с общо 25 милиарда евро по отношение на 10 аудитирани отсечки. Става дума за завишаване с почти 80% първоначал... спрямо първоначалните разчети. Става дума за завишаване, което е било покрито най-вече вече от националните бюджети. Установихме също така, че инфраструктурата по високоскоростните ЖП отсечки е много скъпа. Разходите възлизат на около 25 милиона евро на километър. Това са констатациите ни по 10 аудитирани проекта. Направихме оценка също така и на разходите за една минута спестено време за пътуване по високоскоростните ЖП отсечки. Разходите на минута тук са 90 милиона евро. Виждате, че това са много внушителни цифри, които трябва да бъдат взети предвид, когато се водят дискусии на политическо ниво. Установихме също така, че постигнатата средна скорост по тези високоскоростни ЖП отсечки е достигнала само 45%, т.е. по-малко от половината от най-високия възможен капацитет. Т.е. не навсякъде е необходимо да има висока скорост. И тук има потенциал за економии в размер от милиарди. Мога да ви дам пример. Съществуващите конвенционални ЖП отсечки могат да бъдат модернизирани, от което може значително да се повиши ефикасността. Мога да ви дам един положителен пример за отсечката Венеция-Триест. След като бе преработен първоначалният план, бе взето решение за модернизиране на тази отсечка – в резултат от което бяха спестени 5,7 милиарда евро под формата на инвестиции. А Допълнителното време за пътуване е само 10 минути. 10 минути повече време за пътуване, но срещу тях стоят економии в размер от 5,7 милиарда евро. Тези цифри трябва да са повод за размисъл, когато се вземат решения за изграждането на високоскоростни ЖП отсечки. Европейската комисия трябва да обвърже предоставянето на съфинансиране с определени условия. Едно от тези условия трябва да е оценка на потребността от изграждането на високоскоростни ЖП проекти. Освен това, трябва да се представят стратегически проекти, които да бъдат квалифицирани като приоритетни. Трябва да се вземе предвид и факторът, свързан с конкурентоспособността. Друго условие за съфинансиране трябва да е изпълняването на предварително заложените цели. Освен това, Европейската комисия трябва да опрости плановете за изграждане на презгранични отсечки, най-вече що се отнася до тръжните процедури. Те са много тромави и много скъпи. Освен това, трябва да се предвиди и тъй нареченото обслужване на едно гише, що се отнася до формалностите и от двете страни на границата, при презграничните отсечки. Поставихме също и силен акцент върху гледната точка на гражданите. Какви услуги се предлагат в рамките на този пазар за гражданите, що се отнася до цените, до времето за пътуване, до възможностите за резервиране на билети. Установихме, че високоскоростните ЖП отсечки, разбира се, се са по-бързи от конвенционалните, но са по-бавни в сравнение с автомобилния транспорт. Ако трябва да се придвижим от центъра на един град до друг, например от Милано до Барселона или от Берлин до Мюнхен, то установихме, че високоскоростните ЖП отсечки при всички положения са конкурентоспособни, но това зависи, разбира се, и от броя на движещите се влакове и от броя на наличните връзки. Що се отнася до издаването на билети, тук в областта на ЖП транспорта има изоставане в сравнение с въздушния транспорт. Има също така и какво да се направи във връзка с удовлетвореността на клиентите, например по отношение на точността на влаковете. И тук не са задоволителни според нас стандартите. Затова според нас комисията трябва да предостави подкрепа на ЖП сектора да му предложи подкрепа под формата на решения като единната система за издаване на електронни билети. В тази система трябва да бъдат включени високоскоростните ЖП отсечки. Трябва да се подобри услугата за гражданите, например по отношение на точността и удовлетвореността им като клиенти. Това са области, в които въздухоплаването е постигнало повече. Няколко думи накрая и за ефикасността и устойчивостта. Установихме ниско ниско ниво на рентабилност, както и ниско ниво на устойчивост на инвестициите в високоскоростните ЖП отсечки след изграждането им. Установихме, че е доста по-малък броят пътници, използващи тези отсечки. Той е много по-нисък от първоначално заложения от комисията жалон. Жалонът е 9 милиона пътници годишно на, годи... на отсечка. по 7 от аудитираните от нас проекти установихме, че броят на пътниците е с 50 и повече процента под този жалон а едновременно с това са били инвестирани в три от тези 7 отсечки 2,7 милиарда евро. Тези инвестиции са били в случая неефикасни установихме, че по 9 от общо 14 аудитирани отсечки през гранични връзки, броят на потенциалните пътници в тъй наречените региони на обслужване няма да е достатъчен, за да се гарантира реална устойчивост на проектите. Виждаме, че в случая са направени погрешните инвестиции, по които липсва ефикасност. Няма според нас също така и оперативна съвместимост между отделните отсечки. Има все още 11 000 национални разпоредби, въпреки че през 2010 година палатата препоръча да се отстранят техническите и административните пречки. Няма общи разпоредби за непрекъснат и конкурентоспособен през граничен ЖП транспорт. Влаковете трябва да продължават да спират между Италия и Австрия, и по други граници. Така се губи ценно време. Губи се ценно време поради административни и технически пропуски, които биха могли да бъдат отстранени. Прекалено е сложна също така и системата за таксуване на достъпа до релсовия път. Това се дължи на факта, че не във всички държави членки има свободен достъп до пазара. Има недостатъци в това отношение в Испания и Франция. Няма също така и конкуренция в условията на равнопоставеност спрямо други видове транспорт, като например автомобилния транспорт. Не се вземат също така в достатъчна степен принципите на потребителя и на причинителя. Няма също така един общ орган, който да се намесва регламентирайки, за да има равнопоставена конкуренция. Препоръчваме на комисията да премахне всички технически и административни пречки, възпрепятстващи оперативната съвместимост. Комисията също така трябва да се погрижи и за надзор върху системите за определяне на таксите за достъп до релсовия път в отделните държави, за да могат и да се прилагат ефикасно европейските разпоредби. Освен това, комисията трябва да засили конкуренцията между отделните видове транспорт, като разработи принципи за адекватното вземане предвид на външните разходи за всички видове транспорт. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, това бе всичко от мен. С удоволствие ще отговорим на въпросите ви. Е, Благодаря. Благодаря. Какво да ви кажа? Малко, малко ми пада шапката. Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. А, а, да, е, не знам дали ще мога да говоря толкова бързо, колкото говорихте вие. Е, на предизвикателство беше да ви слушам и да следя всичко. Продължавам на холандски. Господин председател, благодаря, господин председател. Както вече казах, Европейската сметна палата обикновено се разглежда като черешката на тортата. Имаме чудесни предложения от комисията, обаче после чуваме изключително критичен преглед от е, Европейската сматна палата. Много съм ви благодарен за което. Това винаги подобрява качеството на работата ни. Искам да задам няколко въпроса. Първо, винаги съм разбирал, че коридорите TNT е, са предназначени за високоскоростни линии. Излиза, че не е така. Ако сте в коридор TNT, е, високата скорост автоматично би била прията. Но сега, като ви слушах, останах с впечатлението, че има различно мислене по въпроса. Бихте ли пояснили? Второ, участието на националните органи за управление. Разбирам, че коридорите TNT не винаги се наблюдават от национални органи и понякога не винаги се приемат от тях. Няма нищо странно в това, защото ние инвестираме е, милиарди в това и националните органи не винаги е, харесват това и това може да се окаже голям проблем за нас. На трето място, това се споменава в доклада, че не винаги е необходимо е, да има висока скорост, защото има възможност за подобряване на наличната мрежа. Тези проекти за високи скорости не са ли просто престижни проекти? Е, ако, ако е така, комисията трябва просто да ги отхвърли. Е, ние нямаме намерение е, да строим просто престижни проекти. И накрая въпрос е, за е, участието. Е, модерно е да се чуват гласове, но понякога в определени проекти има големи закъснения. Може би приноса на гражданите трябва да бъде по-структуриран. Аз се колебая дали да използвам думата картел, но имам чувство, че подхода на китайците е различен, но все пак изключително ефективно строят високоскоростни влакове. И е, е, жестоко е, че имаме 11 000 национални разпоредби и това няма да се промени през е, близките години какво стана господин Рике през последните години? Кои са, реглама... кои, кои са регулаторите? Кои са регулаторите? Тук има агенции. Те ще предоставят ли разумни съвети? И сега ще сложа черешката на моята си торта пазар за високоскоростни влакове във Франция. Не знам дали е толкова открит. Всъщност има опити страната да остане затворена и другите да стоят извън. Четвърти железопътен пакет. Не знам дали бързо напредва. Председателя, благодаря. Госпожа Яла Сентърс има думата. Благодаря ви. Трябва да кажа, че аз не съм съгласна с господин Херикс и той го знае, тъй като и преди сме говорили по този доклад. Освен това имаше и един много сходен и доста критичен доклад, който съставих но Нещата доста се промениха. Имаме и Парижкото споразумение. Знаем, че е много важно да имаме европейска транспортна мрежа за пътници и за стоки. Но тя е важна, тъй като естествено е, альтернативата с автомобили и камиони и самолети е доста по-трудна. Високоскоростните железници са много по-рентабилни, много по-ефикасни, отколкото е, въздухоплаването в този случай. Поне такъв е случай в Испания. Господин Херикс, мисля, че вие принципно сте предубеден, що се отнася до високоскоростните влакове. Но когато Сметната палата казва, че има проблеми, например, с двойни железници, за едно това е някакъв проблем. Аз не виждам защо да е проблем, но след това говорите за зоната, която се обхваща 15 до 30 минути пътуване с автомобил. Вижте 15 до 30 минути, за да стигнеш до мястото с автомобил, според мен не е никак малко. Не знам какво сте имали предвид. След това говорим за 379 милиона евро, но от какво се водите от географията или ще има равно разпределение за всички проекти? И накрая, когато говорите за 11 милиона правила. Така казваме на испански. Това е просто шега, разбира се, но като казвате, че има толкова много правила ме интересува дали 2008 година 2018 година вие сте имали предвид и цялата работа е извършена от парламента, както и работата с цел упростяване на преминаването на граници. Госпожа Юто. Благодаря. Това не е същински въпрос, по-скоро няколко забележки. Ако правилно съм разбрала, вие казахте, че разполагате с цифри, които доказват, че високоскоростния влак не винаги е необходим. Направените през последните години проучвания – когато бяха предвидени трансевропейски мрежи, когато бяха предвидени мрежи за високоскоростни влакове, та, вие казвате, че е, в мнозинството си тези проекти трябва да бъдат изцяло преразгледани днес. Защото е, по-малко от 50%, има по-малко от 50% от предвидения брой пътници. Средно. Тоест, е, много по-ниска използваемост от предвидената. Направени са значителни инвестиции, предстоят да бъдат направени значителни инвестиции. Вие ги излагате като недостатъчно рентабилни. Не са изцяло е, в полза на гражданите – е, как е, ще обясните на пътниците, че трябва да е, се инвестират 90 милиона евро, за да се спести една минута? 90 милиона инвестирани за една минута спестена това а, не може да бъде защитено в очите на гражданите. Това е цифра, която просто ме шашна. Искам да разбера възоснова на какви проучвания работим, за да променим посоката при високоскоростните влакове. Казвате, че е, разполагате с цифри, с доказателства, които теоретично поне трябва да доведат до пълно преразглеждане на всичко предвидено. Преди известно време говорихме с госпожа Бъгъл, когато обсъждахме третия пакет за мобилността. И тогава тя каза, като комисар, че трябва да имаме предвид новите оценки на всички мрежи. Последните изчисления, всички актуализирани сметки – и че може би ще доведе до програмираните инвестиции. Председателя, господин Дарутер. Grazie Presidente. Anch'io una domanda e alcune considerazioni. Eh, io vengo dalla regione Friuli Venezia Giulia e lei ha citato effettivamente la velocizzazione Trieste-Venezia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 du franchissement des Pyrénées, on va le dire comme ça, bon, en attendant que les choses aillent mieux. Mais euh, je ne doute pas qu'on y arrive quand même. Voilà, donc vous avez eu beaucoup de questions. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати. Действително много въпроси ми зададохте. Надявам се, че ще мога да им отговоря колкото се може по-добре. Някои от въпросите, които поставихте, са и към комисията. Затова, с ваше позволение, ще се допитам и до ръководилия одита господин Тион, който е запознат с много детайли. Е, ще дам думата и на господин Ройтерс, който е тук от името на комисията. Да, заповядайте. Благодаря ви. Продължавам. Коридорите от трансевропейската транспортна мрежа. На този въпрос ще отговори колегата, ръководил одита. Националните компетентни органи просто не приемат тези коридори. Това наистина е много странно, тъй като са сключени вече споразумения Предоставени са мандати. Според нас комисията заедно с държавите членки трябва да предвиди по-широки правомощия за изпълнение. Няма нужда да се изграждат нови коридори. Достатъчно е онова, което е предвидено в регламента за трансевропейските транспортни мрежи и за механизма за свързване на Европа да бъде реализирано. На национално равнище, например, високоскоростните ЖП отсечки функционират добре. Има проблем с презграничните връзки. Затова и поставяме акцента върху тях. Има проблем с презграничните отсечки. Тук трябва да се постигне пробив съвместно с държавите членки. А що се отнася до модернизирането по вече действащи проекти, много често тук става дума за престижни проекти. В точка 46 от доклада си сме включили една таблица в която е описан и проектът Венеция Триесте. Тук времето за пътуване е с 10 минути повече, но срещу това стоят 570 милиона спестени средства. В Италия и в Германия, ако наистина бъдат преоборудвани отсечките, ще трябва да се направи преглед на потребностите И двете държави са предвидели такъв механизъм за оценка на потребностите, за да не се стигне до неефикасно изразходване на средства. А що се отнася до въпроса, свързан с гражданите, то не трябва да отправяте този въпрос към нас. Той трябва да е уреден в националните законодателства. Става дума за оценките на въздействие върху околната среда. За тяхното извършване е необходимо определено време. Но е важно да участват гражданите в този процес. Важно е те да участват в оценката на рентабилността, както и що се отнася до решенията за ограничаване на шума и вредното въздействие върху околната среда. Гражданите имат право на такова участие и то трябва да бъде реализирано в името на принципите на правовата държава. Много е важно също така да се приложи и тъй нареченото обслужване на едно гише, най-вече при презграничните проекти. Отново ще дам за пример тунела Бренер, тъй като това е към момента най-мащабният ЖП проект в света и един от най-мащабните транспортни проекти в Европейския съюз. В Италия тръжните процедури се провеждат по-различно, отколкото у нас в Австрия. И трябва да има хармонизация. По въпроса за 11 000 разпоредби, на този въпрос може да отговори ръководилият одита от наше име. Повтарям, става дума за национални разпоредби. Повтарям го, тъй като цитирахте четвъртия пакет за ЖП транспорта, но в случая става дума за национални разпоредби, които са значима пречка пред оперативната съвместимост. Четвъртият пакет за ЖП транспорта, който упоменахте в точка 48 изтъкваме някои затруднения по този пакет, като много дългите срокове Държавите членки могат да надсрочват времето за изпълнение на проекта с до 10 години, така че понякога експлоатацията да започне едва през 2035 година. По пакета са предвидени някои изключения за операторите, например. Ние не можем да излезем с коментари по това, тъй като това е действащата нормативна уредба. Само обръщаме внимание на това, че от нея могат да проистекат неблагоприятни последици. По въпросите на госпожа Яла Сендер. бе публикуван доклад на Австрийската сметна палата. Заставам зад констатациите в този доклад. Длъжни сме да извършваме повече от един одит независимо дали констатациите от първия одит са положителни или отрицателни. Винаги се допитваме до сметните палати на държавите членки, за да видим дали вече е извършен одит на национално равнище и ако има такъв, надграждаме над него. Така се спестяват немалко ресурси. Казахте, че съм отрицателно настроен, че съм предубеден. Това няма нищо общо с истината. Нека ви обърна внимание на първия пасаж от обобщението на одита ни. Високоскоростният ЖП транспорт е удобен, гъвкав, екологосъобразен вид транспорт, който обединява екологосъобразността с ползите за обществото и економиката и така допринася за постигането на общите цели по кохезионната политика. Работил съм и по формулирането на този пасаж. Съвсем съзнателно Излизаме с тази формулировка още в началото на доклада си. Ако прочетете внимателно доклада, то ще видите, че правим сравнение не само между ЖП транспорта, въздухоплаването и високоскоростните ЖП отсечки, правим разбивка и по държави. Ясно е, че има конкурентоспособни отсечки, като например между Мадрид и Барселона и другаде. Положителните ни констатации са много повече от отрицателните. Направили сме одит, например, на четири презгранични проекта, по които наистина трябва да се направи оценка на допълнителната полза за Европейския съюз, която се постига с финансирането от европейския бюджет. Но и по четирите проекта установихме големи проблеми в това отношение. Затова и констатираме, че все още реално не е изградена мрежа. Изградени са отделни отсечки, които не са обединени все още в едно цяло. Затова и мисля, че е основателна критиката ни. Говорихте за 360 и 90 милиона, които се спестяват на минута. Цитирах тази цифра на заседанието на комисията по бюджетен контрол. Средната стойност е 90 милиона, а в таблицата след точка 40 и, 8 от доклада цитираме цифрата 369 милиона. Това е възможно най-високата сума. Тя въжи за отсечката Штутгарт-Мюнхен. Направихме един много точен, солиден анализ като направихме сравнение между националните отсечки и ефикасността, която може да се постигне по общоевропейските високоскоростни отсечки. Мисля, че цифрите са красноречиви. Говорихте и за 11 000 разпоредби, за тях ще се изкаже по-нататък ръководилият одита. Не разбрах точно какъв бе въпросът ви за това дали са оправдани инвестициите или не. По-скоро като че ли отправихте критика. Въпросът за това дали са оправдани инвестициите или не е въпрос, който трябва да намери отговора, отговора си в зависимост от отделните случаи. Установихме, че много често, като например в Германия, разходът анализ и ползи се е правил едва след реализирането на проекта. От 2007 година насам по проекта Бренер, например, бяха направени промени по разчетите за много фактори, като например натовареността на отсечката и други. Винаги трябва да се прави анализ на разходите и ползите. Трябва да има документи, от които да става ясно, че инвестициите са оправдани. А ако не са оправдани, то може да се каже, като например за отсечката Венеция и Триест, че има економическо основание да се използват по-скоро конвенционалните отсечки. Госпожа Демонте говори за отсечката Венеция-Триест. Цитирам таблица 3, която е след точка 46. В случая не знам какви могат да са и недостатъците от едно такова преоборудване. Но се опитаме да си отговорим на въпроса доколко подобни мерки допринасят за съживяването на определени региони, които са по-рядко населени и които не се посещават много често. Много рядко могат да допринесат за това високоскоростните ЖП отсечки, но има и един положителен пример. връзките във въздухоплаването и при покриването. Вярно е това, което казахте. Разгледахме нещата в малко по-широк контекст. Бяхме в Япония, например. Говорихте за 9 милиона граждани, които може би няма да живеят повече в съответния регион. В Япония, например, една отсечка се използва не от 9 милиона пътници годишно, а от 163 милиона но нещата трябва да се разглеждат в контекст. Разходите в крайна сметка трябва да бъдат заплатени от гражданите. Затова и трябва да се направи оценка на рентабилността. И това ме отвежда и до въпроса, който зададе вашият председател – трябва да се запитаме за това, кои са факторите, които могат да се използват, за да се аргументира изграждането на високоскоростни ЖП отсечки. Но това са по-скоро политически съображения. Ние правим оценка на ефикасността и рентабилността. Преди да се вземе окончателното решение, трябва още веднъж да се направи анализ, да се опитаме да си отговорим на въпроса дали тази мярка ще ни отведе до целта. Не се изграждат тези отсечки само като самоцел, те трябва да откликват на определени потребности сред гражданите. що се отнася до пасажерите, то по трите отсечки, които, по отсечките, които проверихме, при половината от отсечките броят на пасажирите е доста под 9 милиона годишно. Така че няма много силни аргументи за рентабилността на тези проекти. По въпроса на вашия председател за работата на Европейската агенция за ЖП транспорт и оперативната съвместимост – преди няколко години направихме оценка от гледна точка на рентабилността на летищата. При тези отсечки не направихме такава оценка. Направихме оценка на потенциала в регионите на обслужване. Сравнихме действителния брой пасажери с потенциалния такъв, но не направихме оценка на рентабилността. Затова и не мога да ви дам съвет. А що се отнася до положителните примери, вие цитирахте Евростар. Да, в началото, през първите години имаше проблеми с Евростар, които междувременно бяха решени, но има и отсечки, по които има успехи, като Мадрид, Барселона, Париж, Страсбург, Рим, Торино. По тези отсечки цифровите показатели са много добри, постигнати са много добри резултати. Не се спираме в подробности върху изчисленията по тях, но може да, да им се даде като цяло положителна оценка. И в случая трябва да се запитаме какви са били рамковите условия по тези отсечки и по други отсечки, по които не е постигнат успех. По отсечките, по които няма успех, не е имало анализ на разходите и ползите, не е бил изчислен потенциалният брой пътници, не е адекватен и броят на гарите всяка една гара средно води до удължаване на времето за пътуване с 12 минути и намалява също така и скоростта на час с до 60 км. Може да има високоскоростна ЖП връзка, но трябва да се откликне също така и на искането на гражданите, колкото се може по-близо до тях да има гара. по това, което казахте за скоростта в приложение 5 сме изброили и всички отсечки, с реалните скорости по тях. Най-низката, най-високата и възможно най-високата потенциална скорост. За отсечката Барселона-Мадрид се надвишава стоеността от 200 км в час. Не може да се постигнат 300 км, тъй като трябва да се вземе предвид и спирачният път. Но има отсечки, по които се постигат 70 до 80% от максималната скорост. При проектите, които аудитирахме ние, стойността е много под 45%. И това показва, че не навсякъде е необходимо да се изграждат скъпи високоскоростни от ЖП отсечки. Може да се използват при всички положения и альтернативи. И сега ще дам думата на ръководилия на одита for this uh, transport audit. Благодаря ви. Ние правим доста пристанища, летища и така нататък. Преди да се върна на първите въпроси, съвсем официално искам да благодаря на комисията. Сътрудничеството ни беше положително. Имаше професионално приложение на резултатите от одита. Всичко беше прозрачно, нямаше изненади е, и от двете страни. На второ място искам да подчертая, както вече беше споменато от господин Ерикс, че е, имаш положителни послания, но в последствие те се загубиха в политиката по комуникации. Но е важно да подчертая, че в началото имаше положителни послания и искам още в самото начало да ги подчертая. Прикамвам ви да а, прочетете доклада в подробности, защото обикновено дяволът се крие в подробности. На трето място, е, сътрудничеството ни с комисията беше чудесно до края, в смисъл, че те взеха под внимание много от посланията ни като препоръки и ще го включат в следващи законодателства. А именно е, в е, предложението Safe 2 или така наречения String предложение. Така че като цяло е полезно да идваме тук особено когато трябва да се подобряват резултатите. В отговор на е, е, е, е въпросите на господин Ван Декамп, в които често крият предложенията, дали тези коридори ще включат държавите членки и дали те ще бъдат обвързани с тях? Разбира се, че да, но никой не ги съветва да искат пари от Брюксел. Ако искат пари от Брюксел, все пак трябва да споделят в някаква степен така, наречената, така наречения национален суверенитет. Това е въпроса. Въпрос беше зададен малко провокативно. Това план ли е или политическа цел? Всички са съгласни, че това е план и плана трябва да се изпълни. До 2030 година трябва на много места на много места има доказателства, че нещата все още е, не са постижими. Тоест, плана трябва да бъде реалистичен и трябва да се преразгледа, за да стане реалистичен. А освен това, комисията трябва да разполага с инструментариум за изпълнението му. Така че е, това е гаранция за реалистичността. Колкото е, до китайската процедура, че нещата продължават. Да, е, положението трябва да се подобри. В е, много случаи е, можем да блокираме процедурата по различни причини или да намалим скорността им, защото понякога, или да ги ускорим, защото понякога те са много бавни. Така наречения мейнстоп, там се въвежда стримлайдинг 2018 е, година има 11 000 разпоредби. Не го казва Сметната палата, а комисията и го потвърждава. Ако ЕРА не си върши работата, те все пак го правят, честно казано, то е, те не работят с много висока скорост. Това също се дължи на факта, че може би е, целият процес отнема много време и те са част от него. Правят ли нещо? Да Говорили сме с тях. Е, е, подробно сме се запознали с това какво правят в момента. Напредват, но при много бавна скорост. Така че предложението ни е да ускорят работата си. По отварянето на френския пазар за високоскоростни влакове, да, във Франция напоследък имаше известно развитие, откакто господин Макрон встъпи в длъжност. Опитва се да внесе ред в къщата, но е, Националната сметна палата във Франция стана ясно от техните заключения, че в Франция има огромен вътрешен дълг, дупка в националния бюджет. Това е процес, необходимо е време. В край на краищата ние е, харчим високоскоростно за високоскоростни влакове. И за австрийския доклад, честно казано, аз е, не знам. Аз съм аудитор Изпратихме екипи в Австрия, изпратихме хора и в Германия, и в Италия, така че аз получавам информация от моите екипи. Не съм запознат с този австрийски доклад. Правя одита както трябва. Е, методиката го налага. Така че имаме ясни доказателства, че от Германия нататък няма план няма намерение за инвестиции в тунела към Австрия. Австрийците строят тунел и дори започнаха работа в достъпа към Италия. Така че липса на координация и на своевременно прилагане. Нека да го нарека така. И това се отнася и за двете страни. А, също се отнася за Португалия португалците няма да строят високо високоскоростни линии, поне докато приключи одита. Също се отнася за страната на баските. Испания строи там, докато Франция не прави това, което беше предвидено да се направи. Да се свърже Бордо с ДАКС, с високоскоростен влак. Да, това е настоящата мрежа за високоскоростни влак. Е, говорихме за пакета за железопътния транспорт. Дали сме направили, дали сме направили отрицателна е, е, констатация за Испания? Приложение 4. Разходите в Испания на глава от населението са много по-високи, отколкото в останалите държави членки. Това е обяснимо. Испания строи цяла мрежа. Ако видите показателите на глава от населението или на километър, е, виждаме, че там разходите са високи, но това е нещо ново. Не можем да сравняваме круши и ябълки и не го правим. Колкото до е, разходите за отсъствие на връзка, правилно казахте, ние направихме и това проучване и в бележка под линия 23 посочваме, че е, според проучването от 2015 година, цената за неприключването на ТНТ, да, вие сте прави, трябва да има ефект от мрежата. Е, колкото повече връзки липсват, колкото повече закъснява приключването на мрежата, толкова повече се намалява ефекта на тази мрежа. Това е ключовия въпрос. Може би има е, части от мрежата, които економически не са толкова изгодни да се градят за държавата членка, защото няма непосредствен економически ефект. Но ако има връзки, тогава ще има ефект от мрежата. Това е целият въпрос. Има друго проучване, посочено в бележки под линия 23 говорим и за е, е, аспекта екология, бележка под линия 17 и е, като цяло е, това е много изгодно от гледна точка на опазването на околната среда. Да, е, така, е, успех на... проверили сме значителна част от тях. Има бенчмарк от е, Париж, Брюксел до Амстердам, но нямаме цифри е, до Амстердам. Some parts are working, others not. Знаем, че някои е, участъци работят, а други не. Това е положението. И е, с този доклад искаме първо да кажем много пари харчим за някои линии. На второ място, не винаги сме в ситуация да стане ясно, че това е добре обмислено и разумно решение, което е направено. При изпълнението често има липса на ефективност и на последно място нещо, което е много важно, трябва да го подчертаем. Неефективността не засяга само инфраструктурата, но и поради услугите. Ако се върнем на факта, че е, ако няма определени услуги някои линии са отворени за конкуренция, като например в Италия. Повече влакове, повече услуги, по-добри цени за пътниците, докато в други държави членки не е така. Жалко за което, защото ние инвестираме. Спирам до тук. Благодаря. Председателя, благодаря. И аз е, накрая ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Той е, ще каже последните думи. Мисля, че има няколко теми за размисъл. Е. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Комисията приветства този доклад и препоръките на Сметната палата, на Европейската сметна палата. Изцяло подкрепяме целите на Сметната палата да се разходват е, целесообразно обществените средства. Но доклада трябва да се прочете в неговата цялост. Първо, искам да подчертая, е, че ясното планиране се разработва чрез строги правила и съответно финансиране, както се препоръча от Сметната палата. Под регламента ТЕНТИ имаме дългосрочно планиране с приоритети до 2300-2050, както препоръчва Сметната палата. Второ място, е, ново, ново управление чрез това законодателство с пълната подкрепа на Европейския парламент, е, управление на транспортни коридори, е, европейски координатори, които улесняват изпълнението и артикулиране с европейски фондове за финансиране по свързване на Европа, Connecting Europe – Комисията търси мерки, е, за да се приложат на практика препоръките от доклада. Новото предложение за Connecting Europe или приключването на мрежата за високи скорове, както и TNT. Комисията а, дава ясни отговори на препоръките на Европейска сметна палата. Съвсем накратко, е, в отговор на повдигнатите въпроси, можем да отруим мрежата за високи скорости е възможно. Зависи обаче за колко време. Какво може да се направи между 2011 и 2030 година? Целта е реалистично но това препоръча, предполага държавите членки и другите партньори да работят в близко сътрудничество. По 300 плюс или 200 плюс, това е, е скорост, която вече не се разглежда като висока скорост, а като средна скорост. В Полша до Балтика говорим за срокове над, за скорости над 200 км Примерно, връзката между Виена и Линц. Ще работим с четвъртия пакет, за да намалим тези 11 000 правила, за които говорите. И имаме предвид и, че агенция ЕРА ще продължи да работи до 2019 година с намаление да отпаднат национални правила и е, специфични е, трансгранични проекти. Вие подчертахте ефективността на мрежата Париж, Брюксел, Амстердам, Кьон, Лондон. Е, като чудесен пример за трансгранични мрежи, ние смятаме, че е, е, работим и за изпълнението на други проекти. Обикновено те са най-трудни, най-трудно съществими, но ще продължим да работим. Брана трябва да приключи до 2026 година а, и пътищата до тази линия постепенно се завършват. Връзката през Алпите предполага тунел, за да има е, гарантирана интероперабилност. Е, това се отнася за връзката е, Рим-Торино или връзките между Португалия и Испания или Испания и Франция. Е, и трите държави членки искат да са сигурни, че не само едната страна строи, но и другата страна строи. И е, ние искаме да създадем инструменти, за да се постигне резултат. Отнасяме се положително към препоръките на Европейска сметна палата. Надяваме се, че от Европейския парламент и в съвета предложенията ще е, е дадат плодове. Благодаря. Председателя, благодаря. Е, е, нищо друго не ми остава, освен да благодаря на представители на Европейска сметна палата. Съжалявам, но свърши. Е, свършихме? Не. Уважаеми господин председател, благодаря ви, но трябва да кажа, че колкото и да ценя оптимизма на господин Ройтерс, аз не съм оптимист за Германия, най-малкото за Бавария, що се отнася до влизането в тунела Брена, защото там нищо не се прави. Аз отидох с колегата Крамър и други колеги направихме посещение на място. Австрийско-италианската връзка се строи, но Розенхайм не. Всъщност и вие бяхте там, господин председател. Много хубави снимки си направихме в Алпите. Макар, че в Розенхайм нищо не се случва, както вече отбелязах. Поне това са моите спомени от тунела Бренан. Ще трябва да приключим до тук, тъй като нямаме толкова време. Вече надхвърлихме предвиденото време. Знам, че можем да продължаваме този дебат. А, що се отнася до тунела Бренан, той е много впечатляващ, много голямо начинание. Много се говори изобщо по всички тези теми за разговорите, за, мъж... за разходите, извинете, за мащаба. Но аз съм много благодарен на Европейската сметна палата за това, че представи е, своето становище. Всички искаме високоскоростни влакове, но трябва да знаем и какви са трудностите. Много ви благодаря. Alors, nous, a, nous allons maintenant parler euh, de, du col de l'appel à proposition. Предстои представенето от комисията на поканата за представяне на предложения от линия на механизма за свързване на Европа. Това е последната покана. Трябва да им дам думата. Не знам дали са тук. D'accord, très Е, Давам ви думата. Заповядайте да представите тази покана. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ни давате възможността да представим докъде са стигнали различните покани по МСЕ или механизма за свързване на Европа. Не знам дали можем да преминем към съответния слайд. Както е, знаете, имаме резултатите от е, втората покана за представяне на предложения за смесено финансиране до 24 октомври 2018 е а, срока, като последния, последната покана е предвидена 2019 година и така ще приключим поканите по МСЕ за целия период. Следващия слайд, ако обичате. Нека ви напомня как работи това смесено финансиране. Отпуска се финансова помощ и след като се подпише споразумението, текат два месеца до сключването на финансовите клаузи. По този начин съответната страна има сигурността, че ще получи финансиране и същевременно има време за набиране на средства. Като ако такова финансиране не е осигурено, следва възстановяване на сумата. Имаме 39 избрани проекти, 1 милиард финансиране, като всичко до сега е било подписано. Мисля, че два и от проектите вече са стигнали до ниво финансово споразумение. Що се отнася до последния етап на тази покана за смесено финансиране, това се вписва във втория пакет за мобилност за альтернативните горива. Целта е да се работи възможно най-бързо, за да можем да осигурим финансирането по този пакет. Затова и тук добавихме още 350 милиона за иновативни проекти за такива альтернативни горива, плюс тези 115 милиона предвидени за класическите проекти. Принципно ние получихме над 1 милиард заявки за финансова помощ които бяха допустими. След това имахме намаление до 600 милиона, като, както ви казах, целият бюджет ни беше 350. Ние имахме известна гъвкавост и в крайна сметка ние успяхме да осигурим финансиране, което като обем съответства на 1,8 милиарда евро. Нека обясня какъв е бил нашия подход при избора на проектите. Както вече обясних, основното при този втори етап от покани беше да помагаме на изпълнението на плана за действие за альтернативните горива. Това беше водещата ни идея. 35 избрани проекта, 26 от тях отговарят на тази цел. По-конкретно 23 проекта в областта иновации, но ние прилагахме същия принцип и към други области, като например два проекта за морските магистрали, защото там се включва също альтернативно гориво, като втечнен природен газ, гъстен природен газ. И имаме и един проект за морско пристанище с втечнен природен газ. Имаме и портфела от по-класически проекти, който се вписва в целите, които имахме и при първия етап на това смесено финансиране. Може би най-доброто като иллюстрация би било цитирането на няколко проекта. Разбира се, всички проекти можете да намерите в материалите, които са ви представени. Имаме ги и на веб страницата си, но първият пример това е един проект в областта на електрическата мобилност и мобилност чрез природен газ. Става дума за комбиниран подход. Имаме тези станции за зареждане с сгъстен природен газ и също така електрическите станции за зареждане и класическите станции с 4 коридора. Много интересен проект, който не се ограничава до едно единствено решение, напротив, представя интегрирани решения при альтернативните горива. Бяха включени 4 държави членки, обемът финансиране беше 12 милиона евро. Мога да дам и друг пример за втечнения природен газ в областта морско дело. Както знаете, втечнения природен газ се използва при корабни превози на средни и дълги разстояния. Тук също имахме съчетаване от една страна на специфичното морско оборудване, но също така и станции за втечнен природен газ, които са многомодални и позволяват зареждане и на други плавателни съдове. Има много подобни проекти този проект е на стойност 11 милиона евро. Имахме и още няколко проекта в областта на използването на водорода. Всъщност, една от първите такива покани за представяне на предложения за смесено финансиране беше в тази област, в контекста на три градски е, зони, използват се различни мобилни техники и също така се използват автобуси на водород. Е, тук инвестициите са по-големи, както виждате, около 40 милиона евро, а цялостното финансиране е около половин милиард евро. Мога да дам и друг пример, който е за превоз на дълги разстояния, превоз на стоки. Тук също се използва в течнения природен газ. Мога да кажа, че проектът е много иновативен, защото той позволява не само разполагането на станции с елемент биовтечнен природен газ, но също така и лизинг на ползвателите на камиони. Знаете, че при този вид превозни средства някои пречки са свързани с по-високите разходи, както и с несигурността но тези пречки бяха преодолени. Корабите, а, извинете, камионите се вземат на лизинг и след това се използват тези зареждащи станции. Проектът обхваща 6 държави членки, доста голям брой – като става дума за сухопътен транспорт. 25 милиона евро като финансиране по МСЕ. Общата инвестиция е 127 милиона. Нека кажа и няколко думи за СЕСАР. Там бяхме предвидили един предварителен ориентировачен бюджет от около 290 милиона евро. Имахме направените предложения, които отговаряха горе-долу на бюджета, който сме определили. Основното послание е следното. Ние отдадохме по-голямо значение на проектите, които се изпълняват от тъй наречения Cesar Deployment Manager. Може би трябва да кажа и няколко думи за поканата от 2018 година. Е, тя все още не е приключила. Това е многогодишна покана, която приключва тази година. Крайният срок е съвсем скоро, 24 октомври. В този случай поканата е, е изчислена така, че да съвпадне по време с представенето на втория пакет, като ударението пада върху цифровите технологии, безопасността по пътищата, пак казах, ние искахме представенето на тази покана да съвпадне в времето с поканата по месе транспорт за сигурността. Това са тясно свързани теми и ние искаме наистина да привлечем вниманието на операторите от транспортния отрасъл. Накрая най-новите ни покани за 2019 година. Сигурно знаете, че при приемането на регламента Парламентът искаше част от бюджета да се използва за глобалните мрежи и по-конкретно трансграничните, така че има 1%, който е запазен за такъв инвестиции. Целта при тази покана е именно такава, като се използват паричните средства, които са останали. Има два елемента – Единият са трансграничните мрежи, които са глобално важни. Тук се включват и морските мрежи, за да разширим възможностите за държавите членки, които нямат непременно трансграничен сухоземен пункт. Имаме и това второ измерение – там бюджетът е по-малък, но е много важен, защото областта е свързана с шума от превоза на товари чрез железопътен транспорт. 2019 до 2022 година е периодът, през който би трябвало повечето влакове да се оборудват и преоборудват, така че да бъдат по-малко шумни. Тук се предвижда и една иновация при управлението, а именно ще имаме тъй наречените отделни вноски или вноска спрямо единица. Например, изброяват се преоборудваните вагони и след това ги умножаваме по предварително установена тарифа. В този случай не е необходимо да се прави проверка на разходите, защото методът на изчисление е достатъчно ясен – това е подход, който сигурно ще използваме и в други отрасли. И така стигаме до изпълнението на бюджета при МСЕ транспорт. Като цяло 2018 и 2019 година виждаме, че целият бюджет е бил разпределен за различните работни програми. 95% от бюджета вече е трансформиран в текуща финансова помощ за бенефициерите. Е, виждате, че имаме ежегодни вноски. В този случай е, знаем, че имахме зависимост от напредъка във всяка отделна година, но имаме предварителното финансиране и окончателните плащания 20% от целия портфейл. Така мога да премина към заключенията си, като кажа, че имахме възможности да отправим и други покани през този период, но вече те ще са в контекста на принципа или го ползваш, или го губиш. Това по-скоро ще се покани за 2020 година, за да се използва възможно най-добре разпределението за МСЕ. Благодаря. Сега се обръщам към членовете на нашата комисия, господин Ван де Камп. Благодаря ви, господин председател. Може ли пак да видим слайда от 2018 година? Поканата за 2018 година. Защото там бяха споменати някои класически проекти. Да. Искам да ви попитам следното. Тук, както казвате, фокусът е цифровизация, път на безопасност, многомодалност. Но нищо друго, никакви други проекти не се включват. Така ли? Това са само проекти, които отговарят на тези три цели. И още един въпрос. Кога започва програмирането по принципа или използваш или губиш? Use it or lose it. Защото, доколкото разбрах, 30% от МФР вече са изразходвани. Та кога започва? 2019 или 2020 година? След като се приключат проектите ли? Кога? И накрая, господин председател, доколкото разбрах, има две покани. Едната е за 1 милиард, другата е за 315 милиона. Но имаше ли и покана за обичайни проекти по МСЕ за 2018 година или аз нещо съм пропуснал? Това е всичко.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 Някои от тези проекти са определени като коридори от севера към Средиземноморието, а всъщност са в Северно море, но както и да е. Не виждаме къде е този коридор. Може би ще е по-добре да е ясно, че става дума за северни коридори, например между Лондон и Копенхаген защото тук Средиземноморие няма. По-скоро има някакво противоречие. На второ място. Виждам, че има доста проекти за автобуси, камиони, доста автомобили. Това е в Париж. Какво означава това? Имаме зареждащите станции, които се финансират, но също финансираме автомобили, автобуси и камиони. Поне това намирам тук като информация за проектите. Може би трябва по-хубаво да ни го обясните. Имам чувството, че не стана много ясно кои са възможните бенефициери. Помага се, например, да се купуват автомобили, камиони. Трябва да се знае обаче за какво плащаме. Ние би трябвало да се грижим и за намаляване на замърсяването на градската среда. Аз прегледах доклада и трябва да кажа на инес, че напротив има доста проекти за Средиземноморието, за Испания. Има голям средиземноморски елемент. Ето тук имаме Ренфе, испанските железници, виждам центровете в Барселона. Всичко това е на юг. Mm-hmm. Отговори извън микрофон. И тъй може би да чуем отговорите. pour ces questions. Благодаря ви за въпросите. А, по а, призива за кандидатури за 2018 година. Тъй като сме на края на бюджета, не можем да направим обща покана за проекти. Имаме тематичен призив за цифровизация, безопасност на движението и мултимодалност. Няма общ призив. Колкото до принципа use it or lose it, или го ползваш, или го губиш това не се отнася за всички проекти. Зависи при всеки проект е, за споразумението за отпускане на грант. Понякъде, когато даден проект приключва тази година, през декември 2018 година, докато в други случаи сме е, допуснали известно продължение поради закъснение. Но в други случаи, ако изобщо проектът не е започнал, е, дори с неговото продължение, нямаме гаранции, че проектът ще приключи. Та в този случай казваме, съжаляваме, е, няма да ви отпуснем допълнителен срок което означава, е, че е, сумата в споразумението за грант частично или напълно се е, връща и тогава ще може да се използва за следващия призив. Така че, за да започне такъв призив, трябва да има критична маса от потоци. Именно заради това организираме този процес. Тази година разгледахме всички споразумения за грантове, които, които изтичат от сега до пролета на 2019 година. Трябва спешно да се вземе решение. Продължаваме ли срока или не и защо какво правим, докато в други случаи, ако даден проект трябва да приключи 2020 или 2021 година, трябва да вземем решение в началото на 2019 година за изменението на споразумението за грант Пролетта на 2019 година е чудесна, защото можем да си върнем средства до края на 2019 година и ако отново организираме такава покана, е, трябва да имаме средства, но трябва да се предвиди достатъчен срок за осъществяването на проекта. Не можем да отидем отвъд 2023 година. Така че ако искаме да има полезен призив. Е, не трябва да закъсняваме. 2020 година е добър момент, но може би е последния. Последния. Ако потоците са огромни е, и обемни, това означава да променим споразумението за грант през 2019. По е, мобилните активи автобуси, флот е, и флотилии, е, ние е, не ги финансираме напълно. Разбира се, много проекти включват флотили, автобуси и други, но ние финансираме разликата между, примерно, нормален дизелов автобус или е, автобус, който се движи с въглерод, и тогава виждаме каква е разликата възоснова на цената и финансираме 20%. Така че това е малка част. Ние финансираме една нищожна част от мобилните активи, но все пак. 20% от разликата в цената. В повечето случаи но все пак това е сигнал, който се отправя за подобни проекти. Но като цяло ние финансираме инфраструктура. В е, някои случаи включваме и съфинансираме част от, на разликата в цената. А, в, трябва да кажем, че ние осъществяваме такова съфинансиране на разликата в цената възоснова на пазарни данни. Не това искат точно бенефициентите, просто се финансираме до определено ниво. Благодаря. Председателя, отново дам думата на господин Вин Вандер Вонг. Благодаря. Имам още някои въпроси. Първо, видяхме цифрите за тези покани, видяхме този 1 милиард и след това 350 милиона. Имате ефекта на умножителя, именно при това смесено финансиране. По какъв начин участва Европейската Централна банка. Останалото финансиране от ЕЦБ ли идва или от обществени държавни банки? Откъде идва това финансиране? И вторият ми въпрос. В холандската преса излезе информация – Имаше прекъсване. Поправя се оратора, имала е предвид Европейската инвестиционна, не Централна банка. И тъй на второ място в холандската преса излезе информация 273 милиона от настоящата МФР не са били използвани, особено от държавите, които ползват кохезионния фонд. Има ли част от тази сума, която е по МСЕ? Uh, well, thank you. Uh, on the, on the budget, so... По бюджета имахме първата покана за съвместно финансиране миналата година за 1 милиард 39 избрани проекта и грантови споразумения, които вече са подписани. При представянето на втория пакет за мобилност искахме да го придружим от някаква финансова подкрепа. И най-бързият начин това да се направи беше поканата да остане отворена с втори крайен срок и допълнителен бюджет, който е увеличен с 315 милиона. Но ние даже надхвърлихме малко този допълнителен бюджет, за това и целият бюджет е 1 милиард и 400 милиона кои са финансовите институции. Всичко е много отворено. Не става дума само за ЕИБ, която разбира се е партньор по някои проекти. В някои случаи заедно с EFSI и гаранцията по Ефси, Но повечето проекти не са с Европейската инвестиционна банка. Те се изпълняват в съдружие с национални насърчителни банки или дори търговски банки. Има избор на предпочитания финансов партньор. А втория въпрос за неизползваните средства Извинете, тук няма връзка с механизма за свързване на Европа. При нас има 100% разпределение на средствата, няма неизползвани. Благодаря. Остава само да ви благодарим за представенето, за това, че бяхте при нас. Приключваме малко по-рано. Нека да благодаря на всички коръжли, които останаха до края. Благодаря и на преводачите. Ето и ние свършваме по-рано, макар и не толкова често. На 5 ноември е следващото ни заседание. Ще се върне ли председателят?